And so, dear colleague, can we start, please? Колеги, може ли да започнем? Good evening, welcome to everybody. Добър ден на всички и на колегите. Готови сме за интересния дебат за ролята на обществените библиотеки. Искам да кажа обаче няколко думи в началото. Ще премина на италиански. служете си слушалките. Прима ди тутто, со келкуни колеги... Както знаете, някои колеги ги няма, много съжалявам, те ще дойдат, но трябва да се започне веднага. Искам да кажа нещо кратко, защото мнозина от вас се вълнуват от тази тема, предполагам. Всички изпитахме болка тази седмица с трагичната кончина на една млада жена, която бе убита, британски депутат Джо Кокс. Беше брутално убита в Лондон, докато работи в избирателния си район. Една млада дама, която ни развълнува, независимо от политическите ни убеждения. Първо като човек, Искаме да споделим болката на нейното семейство, две малки деца, едното на 5, другото на 3 години. Е, в сряда трябваше да стане на 42 години. Една жена, която се занимава с доброволческа дейност, работила много за Оксфам, защитавала е бежанците, правата на човека, идеята за една солидарна Европа, и за каузата на жените. Също така жена с много силни ценности. Всички имаме нужда от такива в този сложен момент за Европейския съюз. Исках да кажа само, че исках да я припомня на всички ви, тъй като тя плати с живота си за това, че свободно изразява мнението си и за това, че изпълнява една благородна професия на депутат. Затова исках да предложа минута мълчание. Грация. Лора. Е... Благодаря. Съвсем набързо. Приемане на дневния ред. Колеги, ако няма възражение, можем да го приемем и да преминем към следващата точка. На второ място заседанието от 25 и 26 април. Имате протоколите пред себе си. Има техническа роля, извинете, грешка на протокола от 18-19 ще бъдат коригирани тези протоколи, ще бъдат а, изпратени силските документи. Ако нямате нищо по тези протоколи от 25 и 26 април, може да, април може да се сметнат за приети. Също така исках да кажа, че Днес имаме превод от френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, фински, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Заседанието се предава по интернет, т.е. напълно открита работа. Решения на координаторите от 30 май бяха ви изпратени на 31 май, формално са одобрени вече, тъй като до 3 юни не са поступили възражения. И сега стигаме вече до много интересното изслушване днес. Мнозина от нас искаха такова изслушване, защото смятаме, че днес трябва да се говори за достъп до културата, правата на култура, защото и за това говорим. За това хората да бъдат ограмотени – също така и новата роля на обществените библиотеки в цяла Европа, тъй като това е тяхната роля. Участвахме като депутати в много интересни мероприятията, затова тази тема е много важна за нас като Комисия по култура. Днес нещата се променят и от цифровизацията. Те в момента са културни седища, средища а, на социално приобщаване. Искаме да разберем къде са днес тези библиотеки, каква е ролята им, какви са предизвикателствата пред тези библиотеки. Ще го направим с експерти. Много им благодаря за това, че са тук. И така, отляво на мен е госпожа Барбара Лизон, която е директор на Общинската библиотека Брема. Тя се занимава на национално и на европейско ниво. обърках се и казах, че е италианска община, но това е немска община. става дума и за професионални библиотеки, по които работите. ще кажете също така как библиотеките днес са част от културния пейзаж на 21 век и как могат да изиграят е, допълнителна роля в този процес на трансформация. Вторият експерт е Франк Хуисманс от университета в Амстердам и библиотеката по природни науки. Там а той ще говори за това как библиотеките ще допринесат за сформиране на нови информационни източници, Темата ще бъде най-вече върху компетентностите и ще се занимае също с това, как можем да тълкуваме информацията, която съществува. И още един професор, професор Дан Маунт, който е автор на много и важни доклади свързан, по теми свързани с цифровизацията, електронно взимане на библиотеки, извинете, на книги от библиотека и той ще ни покаже различни модели за даване на книги а, по този начин, различните нови платформи и как библиотеките дават публикациите си на своите ползватели в Европа и в Северна Америка. Виждате, че много интересни са нашите оратори, затова ще дам веднага думата на Барбара. Заповядайте да се изкажете в дебата. Благодаря. Много ви благодаря за това, че ме поканихте да говоря за обществените или общинските библиотеки и ролята им в 21 век. Sorry. I have to get used to this program now. <laughs> There you see the structure of the Виждате структурата на представянето ми. Тук са записани и някои от по-важните ми твърдения. Защо смятаме, че обществените библиотеки са много важни в цифровата епоха и как те показват значимостта си, как могат да стават все по-важни. Нека първо да погледнем как работят тези библиотеки. Те обикновено са част на, от, от общините или местните органи на властта. Поради социалното и економическо неравенство, често местните органи на властта трябва да организират а, живота на гражданите с ограничени бюджетни средства. Има голяма трансформация на работни места и, и новото цифрово общество води със себе си новости, които трябва да бъдат интегрирани в а, живота на гражданите или пък живота на гражданите да се интегрира в това ново общество. Е, един колега каза, че изобретяването на печатната машина от Гутенберг е нищо сравнение с случващото се днес. Местните органи на властта трябва да направят е, нови структури за учене, за развитие, трябва да видят кои са добрите инструменти за такъв тип развитие. Нека погледнем сега обществените библиотеки и как това оказва своето въздействие върху тях. Техните услуги все, още, все повече се поставят под въпрос от политиците, които не разбират смисъла им. Колегите често получават въпроса, защо са нужни библиотеки, като има интернет. Поради финансовите ограничения в бюджетите на местните органи на властта, поради намаляването на средства за публични услуги и тъй като това са доброволчески услуги, често бюджета на тези библиотеки се урязва. Също така все по-малко книги се взимат от библиотеките за четене, но това е проблем с статистиката. Разбира се, има все по-голямо търсене у гражданите на цифровизирани услуги, така че обществените библиотеки трябва да разработват нови услуги. И клиентите трябва да продължат да бъдат привлечени от услугите, които те предоставят. Нека да започнем с това, че тези библиотеки са входни врати към познанието и приобщаването. Тези библиотеки дават възможност да се развиват умения от гражданите и да се подкрепя ученето, предоставяйки услуги. Те дават възможност, в сравнение с училищата, например, да съпътстват хората през целия им живот. Добрите библиотеки са нещо като третото пространство, третата дневна или хол след дома, училището и работното място. Те са хубави места, тихи места, където хората се чувстват у дома си. For... Това са центрове за неформално и формално обучение. Ето ви и статистика, съставена от един проект, наречен Обществени библиотеки 2020 година. Има 65 000 библиотеки в Европа, където влизат над 100 милиона души. И това са хората с карти за тази библиотека. Не говоря само за посетители. А цифрата силно е още по-висока, ако включим просто посетителите. Също така, тук може да видите и въздействието на библиотеките върху разкриването на възможности за намиране на работа. Или хора, които искат да надграждат професионално над познанията си. Ето ви цифри тук, които са много впечатляващи. Виждате въздействието на възможностите за изграждане на умения и квалификация. Нека да се опитам да ви дам и доказателства в картинен вид. Те показват различната роля на тези библиотеки. Виждате хората, които учат, мигранти, виждате хора, които спят, млади хора също така, хора, които обичат да четат, които обичат цифрово четене. Виждате и традиционни библиотеки, където хората просто си четат книга което е една от основните дейности все още на тези библиотеки. Обществените библиотеки днес е, предлагат най-различни услуги, не само да дават книги на заем. Е, отвъд вземането на книга от библиотеката, те предлагат новаторски услуги, за да обслужат различните потребности на хората, в зависимост от развитието на технологиите и обществото. Мисля, че липсват слайдове. Липсват, да, липсват някои слайдове, които иллюстрираха това. Та можехте да видите групи деца, които четат на iPad, е, като има библиотекар, който им помага, както и други групи, които учат на големи екрани. Е, тук липсва още един слайд. Много се извинявам. Библиотеките са важни също, що се отнася до интегрирането и приобщаването на хората. Те са една услуга, която не изисква усилия от страна на ползвателя, един вид няма нужда от някакви специални квалификации, за да ползваш тази услуга, само трябва да се запишеш в нея. Самото посещение е безплатно. Когато вече решиш да вземаш книги, може да се плаща някаква такса, но тази такса често е намалена или пък за децата е безплатно вземането на книги от библиотека. Така че много достъпна е тази услуга и чисто финансово. Това не е нещо ново. Те винаги са работили за интеграция и приобщаване. Това е една дълга традиция. През 50-те, например, американците и англичаните а, искаха да демократизират Германия и един вид привнесоха такива библиотеки, чиято, беше, чиято цел беше точно такава – приобщаване. Предизвикателството сега са бежанците, които идват в Европа този контекст тези библиотеки играят голяма роля, точно защото те са лесно достъпна институция и те са се заели с тази задача и вече разработват, а и са разработили нови услуги за бежанците. Ето ги тези снимки отново. Това е моята библиотека в Бремен. Ето ви хора различни происходи, имаме мигранти, други, които учат. Виждате библиотекарката, която говори с бежанци, показва специализирани книги, помага им да учат новият език, за да се интегрират в Германия. В много библиотеки имаме компютри, Имаме абонамент за над 2000 вестника Особено като пристигнеш в нова страна, може да се информираш. Имаме също и много пространство, за да може бежанците да имат повече пространство, тъй като живеят в много тесни пространства в съответните центрове, където са пристигнали. Други хора пък казват, много пари потъват в библиотеките, какъв е резултата от тях. Има различни подходи към отговора на този въпрос. Ето ви един. Това е библиотеката в Торонто. Те са погледнали колко разходва, какви са осъзаемите и неосъзаемите ползи. Това е пример просто. Влагат се вътре средствата и след това получавате по формула резултата. Може би е повърхностно това, но в Торонто един канадски долар, инвестиран в библиотеката, има економическо въздействие от 6 канадски долара. This in uh, other countries as well, uh, Australia, Florida um, and, and the Мога да ви дам и други примери из uh, САЩ. В Флорида библиотеката също, но uh, всъщност може да се покаже истинското въздействие на библиотеките и как едно евро или един долар, които са инвестирани, водят до много повече от тази сума. Нека да се върна към основното въздействие или резултати от тези библиотеки. Те са вече създадена инфраструктура за култура, за учене, за информация, за познание, за образование. И това, което искам да подчертая тук, че те са установена инфраструктура. Няма нужда сега наново да бъдат създавани. И се надявам политиците да използват тази вече съществуваща инфраструктура. Нещо също важно. Те са центрове за сътрудничество. За да подобрят услугите си и въздействието си, те са свикнали да си сътрудничат с други институции. Тук съм записала кои са институциите, например в Бремен. Ние сме партньор с 100% от училищата. Работим заедно, което дава голям резултат. Много по-резултат, отколкото да си седим в библиотеката и да не излизаме от нея. Това е един класически подход към библиотечното дело. В много страни хората се замислят стратегически върху това. Холандците, например, имат една стратегия, виждате категориите, към които са се насочили. Най-важното, което искам да цитирам тук, е, че библиотеките имат потенциал да се превърнат в бъдещи водещи лидери, извинете, за общността. Що се отнася до селските райони, малките градове и села, както знаете, там хората напускат, тъй като има безработица, няма културен живот и често общинската библиотека е единствения културен център. Тук на този слайд виждате подвижна библиотека в автобус. Uh, Ето ви пример от Румъния. Един проект Библионет Апия с, библи... с фундацията Гети. Така се стига до стратегически стратегическо въздействие и библиотеките помога, помагат на фермери, на земеделци да продават продукцията си. Много успешен проект беше това. И накрая Библиотеките са изключително важни и за търговията. Хората, които използват библиотеките, идват често в тях. И в Германия, например, 118 милиона физически посещения в библиотеките се наблюдават, което е много повече от посещения в търговски центрове. Това не бива да се забравя. Така се развива и, и града. Нека да погледнем последното, за последната част от представянето ми. Исках да ви представя един конкретен пример. Това е Idea Store в Лондон. Се намира на място, където има една библиотека, която не е била много привлекателна и съответно са се обърнали към общността и са попитали каква библиотека искате. И е направена библиотека такава, каквато общността е казала, че искат. е сложена на търговската улица и съответно много хора минават през нея. Същото се отнася до Германия, до Штутгарт, където библиотеката е изградена върху стара железопътна линия Важно е да има такива големи примерни библиотеки, които се превръщат в иконични образи. Всеки път, когато някой иска да говори за четене, за грамотност, обикновено се използва снимка от тази библиотека. Това е Общинската библиотека в, Сеа, в Сиатъл, изградена от един от най-известните архитекти в света. Тя също е важен пример. Още един пример от Европа. В Орхус, в Дания, септември 2015 година се отвори, отново в една зона, която била част от пристанището. Политиците са искали да създадат е, връзка между една изоставена зона и града. И съответно библиотеката е сложена в Орхос точно там. И така, последният ми слайд. Слайд um... са препоръките. Не, надявам се да съм показала колко са важни тези библиотеки и за общността и за индивида от една и от друга страна. Работата ни обаче може да се усъвършенства, да бъде по-резултатна, ако имаме повече поли... пом... подкрепа и помощ от политиците. Надявам се и на европейско ниво да получим повече подкрепа, посредством законодателство, посредством проекти, и изобщо идеи за библиотеките в Европа. И така, благодаря ви много за вниманието. Много ви благодаря. Много интересно. И защото говорите за промяната в Европа и не само в Европа, Казахте, че те, ще, те са като котва, като средище, като център и в градовете, и в селата. След колегата ще може да се зададат и въпроси. Сега давам думата на господин Хуисманс от университета в Амстердам, насърчаване на медиите и грамотността в библиотеките. Заповядайте. Good afternoon. Um, I'm going to uh, give you a short overview of what is known about um, promotion. Благодаря ви, добър ден. Бих искал да ви представя това, което би трябвало да знаем за рекламата в медиите и информационната грамотност. Най-напред ще разгледам информационната грамотност, след което и това, което библиотеките са правили и ще правят за в бъдеще. Ще се спра също така и на различните подходи на международните организации. След което ще поговоря за малко върху ефективността на информационната грамотност и на обучението в това отношение. Какво означава медийна и информационна грамотност? Нямам никакви снимки, които да ви покажа, Какво означава медийна грамотност? Това означава способността критично да се контактува с медиите, както и с тяхното съдържание. Това а, означава, че трябва да има познания за медиите, съответните умения и отношение, както и а, етично отношение към използваната информация. Относно информационната грамотност – Тя включва признаването на необходимостта от получаване на информация от една страна, след като човек признае, че има необходимост от информация, то тогава човек като гражданин, като европеец, ще трябва да използва за съответната цел. Информационната грамотност е свързана с библиотеките, докато медийната такава е по-скоро свързана с образователната система. През последните години обаче тези две понятия като че ли се припокриват. Това може би се дължи на факта, че е, много от медиите е, се сляха и придобиха и цифров вид. Обществените библиотеки насърчават информационната грамотност от 1970 година на там. Тя е от полза за всички обучаващи се, както и за учителите, тъй като им показва начина по който могат да намерят и да оценят източници на текстова информация. Понякога а, хората не винаги признават, че имат нужда от получаване на съответната информация, но когато отидат в библиотеката, го разбират. Този въпрос е тясно свързан с училищните библиотеки. Помолихме да говоря за обществените библиотеки като цяло, но трябва да признаем, че училищните библиотеки изиграха много голяма роля в това отношение. Да преминем малко по-нататък. 90-те години, втората им половина, когато вече цифровизацията изиска и придобиването на ИКТ умения. Не само децата, но и възрастните хора имаха възможност да се възползват от програмата в това отношение. Относно медийната грамотност, можем да кажем, че има две страни. От една страна е необходимо да се помисли как да бъдат защитени хората от вредното влияние на медиите, но същевременно трябва да се отговори на въпроса как същите тези хора да се възползват от тези медии, от социалните медии, например, за да обслужват собствените си цели. Обществените библиотеки като че ли обслужват повече втората цел. Обществените библиотеки са били център за достъп до информация. Но постепенно те се развиха в центрове, в които хората могат и да споделят такава. Не само библиотекаря вече може да ви помогне да намерите съответната информация. В цифровия свят хората си помагат взаимно. Така че понякога библиотекаря може да се научи от други хора, които са включени в съответната общност. И по този начин те получават помощ в ежедневната си работа. Те предоставят понякога и е, курсове за компютърна грамотност. Има много възможности за хората, за да могат да се запознаят с айфоните, с айпадите, да разберат как действат софтуерите и да бъдат научени да направят собственото си филмче и да го качат в YouTube. съществуват и така наречените maker spaces, където човек се учи като практикува, а не само като учи теорията. Тези места имат за цел да помогнат на хората да използват всички тези нови устройства – за да може да използват тези устройства както за по-несериозни, така и за по-сериозни неща в живота си. Компютърните дизайнери разработват нови каталози за библиотеките, например. Um, you've seen that library organizations and academic researchers like myself have uh... Аз самият много се борих, за да може да се формализира uh, образователната система в това отношение – но това, което исках да кажа, е, че постепенно държавите членки малко по малко започват да разбират значението на този аспект. В всички образователни програми са включени тези материи. Европейската комисия и ОИСР също насърчават придобиването на различни ИКТ умения. Това е важно от економическа и от технологична гледна точка. ИФЛА и ЮНЕСКО също се опитаха да включат някакви изисквания за социалните и културни аспекти на медийната информационна грамотност. През 2012 година бе приета декларацията от Москва, която ще цитирам. Там се казва, че медийната информационна грамотност се определя като комбинация от знания, способи, умения и практики, които са необходими за да се получи достъп, да се анализира, да се оцени, е, да се произведе и да се предаде информация – също така и знание по творчески правен и етичен път при спазване на човешките права. Какво знаем за ефективността на този тип програми? Относно информационната грамотност, виждаме, че това, което се прави най-вече е да се проучи ежедневното боравене на хората с информацията. Защото за хората е важно да бъдат грамотни, да получават информация. А относно медийната грамотност, това, което стана явно, че а, тя не е много солидна. И това се дължи на няколко причини. В това отношение се използват различни подходи, има различни методи, което до някъде обяснява резултата. Все още не се знае много какви ще бъдат последните от тези програми върху обществените библиотеки. Но на местно равнище това, което се случва на местно равнище, може да бъде трудно сравнимо. Това, което се случва тук, с това, което се случва на местно равнище в Северна Корея, например. Рамката за оценка на ЮНЕСКО за медийната информационна грамотност ни дава една полезна рамка, за да направим някакво сравнително проучване. А ако използваме тази рамка, ще имаме по-системно набиране на данни и ще имаме възможност да разберем дали програмата е ефективна или не. Ще може да разберем и как да действаме за бъдеще, за да увеличим ефективността. В заключение. Медийната информационна грамотност е изключително важна, затова тя трябва да получи нашата подкрепа. Трябва да подкрепим гражданите е, на всяка една възраст, за да могат те да придобиват знания, умения, да имат етична гледна точка, за да може да станат медийно-информационно грамотни. Ние също а, трябва по по-етичен път да изпращаме тази информация. Няколко препоръки. Важно е да не забравяме, че обществените библиотеки са играли важна роля – за ограмотяването на общността още от древни времена. Училищата, но да не забравяме и родителите, също са важни, за да се повиши грамотността на децата. Но и тези, които вече не са деца, но които са извън образователната система, също трябва да намерят място, където да могат да отидат и да придобият тези знания и умения. Обществените библиотеки в много държави пострадах от бюджетните съкръщения, което съвсем не им помага. Аз мятам, че е важно да помогнем на обществените библиотеки, за да може те да осигуряват тези курсове за ограмотяване на хората. Необходимо е да продължим да работим по изготвянето на единен подход, който да приведе тези две понятия в едно – да разработим и програмата за научна и развойна дейност в рамките на Хоризонт 2020, като използваме рамката за оценка на ЮНЕСКО. Благодаря ви. Thank you so much. Very interesting this, uh, also this recommendation Благодаря много. И ще обсъдим и вашите препоръки по-късно. Благодаря, професор Хуизмен. А сега минаваме към... А, first? Ah, okay. we, uh, we can collect some answers. Може би сега да преминем малко към а, един кръг а, въпроси и отговори. Разполагаме с 20 минути за въпроси и отговори. След това ще дадем дума на следващият докладчик. Така, първият от колегата Ждруевски. Скъпи приятели, първо няколко критични бележки. Днес трябва да обсъдиме публичните библиотеки, но днешния дебат се провежда в едно много особено време, в особен момент. Пред, предвид и европейският бюджет, не разполагаме с европейски средства за финансиране на публични библиотеки. В миналото можехме да финансираме развитието на големи библиотеки, финансирахме национални архиви, а днес това е невъзможно. Второ, е, в момента обсъждаме облагането на книгите на електронните книги и книгите на хартиен носител на електронните книги успяхме да наложиме едно ниско облагане с ДДС, но в момента се обсъжда и облагането на електронните книги и по-специално тези предназначени за млади и хора и деца. Така че ем, в момента трябва да видим е, какви средства биха могли да набере, какви средства бихме могли да наберем, за да финансираме големите европейски библиотеки, защото вие ни показахте големи библиотеки, които сами по себе си са изключителни места, които са нещо като посланниците на четенето, на културата, а, така че не трябва да задушаваме публичните библиотеки а, е, поради отсъствие на финансово. И сега, статистиките и сравнителния анализ. Трудно е да се направи анализ и да се сравнат държавите членки, е, по бройката на читателите, програмите, е, националните подходи. Е, абсолютно е невъзможно, тъй като имаме абсолютно различни отправни точки. Да хвалиме страни като Швеция и Дания или да е, хулим или критикуваме страни като Португалия е излишно, тъй като не можем да извършваме истински е, сравнения. Е, в качеството си на бивш министър на културата, Мога да ви кажа, че не Министерствата на културата са онези, които вземат важните решения. Основните решения се вземат в Министерствата на финансите. И вие също така а, цитирахте а, примера с Канада и, и това, че един вложен канадски долар генерира 6,5 долара. Да, министъра на културата ще ви повярва, но не и министъра на финансите. И още нещо. Още веднъж, що се отнася до статистиките, как бихме могли е, по-добре да събираме и да и сравняваме статистиките. Дадах малко повече на колегата, защото е бивш министър на културата, но на другите давам само по минута. Колегата Трупел. Yeah. Your... Благодаря за вашето изказване. Много интересно и много полезно. И още веднъж подчертахте, че публичните библиотеки играят огромна роля в цифровата ера и че развиват умения, които са наистина много важни, основни за много от хората. Споменахте също така модернизирането на библиотеките. Моят въпрос е следния. Това обсъждали са в е, международните органи, организации и от друга страна е, европейските библиотеки биха ли могли да поискат е, средства от плана ЮПИЛ за модернизиране на библиотеката. Колегата Граматикакис. Είναι πολύ ωραία η σημερινή συνάντηση, κυρία Πρόεδρε. Και... Много ми харесва това изслушване, госпожо председател. Наистина то предлага да си припомним колко са важни. Аз съм фанатик, бих казал, че съм маняк на тема библиотеки. И трябва да кажа, че обичам и мрежата, но не толкова. Нека да помислим за историята на човека. Библиотеките играят много важна роля в историята. Е, не знам дали модерните медии ще могат да изиграят такава важна роля. И нещо друго. Има една възможност да се подпомогне една библиотека в Атина, ще видите новата библиотека в Атина, която ще се отвори, национална библиотека. Тя ни показва, че все още има хора, които високо ценят библиотеките и смятат, че това е голяма потребност. И сега един въпрос. Може да ви се стори нещо, което не е толкова интересно, но е. Зададахме този въпрос и на директора на а, Критския университет и на тяхната библиотека. Защо физически библиотеки, а не тези по интернет и с какви критерии се а, решава кои книги да се купят за библиотеката и кои не. Има ли някакъв критерий да се подбират книгите за библиотеката? Искам да разбера вашия отговор, но това е капан. Казвам ви, капан ви залагам. Е, значи Няма други искания за думата. Заповядайте, колегата Марегал. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря испански. Абсолютно съм убеден, че това, което казахте, е от огромно значение. Абсолютно сте прави за всичко, но бих искал да се спра на следния въпрос. Защо да не направим по-голяма крачка напред? Аз имам опит, но мой опит е по-скоро се ограничава с библиотеките на регионално, локално равнище. Но а, в, от моя личен опит знам, че комбинацията училище-библиотека е или този бином е от огромно огромно значение в, в, в селските райони, в малките градове, особено тези биноми играят огромно значение, но тук не става дума толкова за грамотност сама по себе си, колкото за възможността да разбираме, да анализираме, да не се губиме в морето на информация. Така че библиотеките са онези, които може би трябва да спомогнат за това те не само трябва да приемат читатели, потребители, но да бъдат в тяхна връзка с училища, с учебни заведения, за да играят ролята на анализатори, на, фасили... на... да улесняват подхода към информацията. Те трябва да, разбира се, да бъдат е, места места, форуми с отворени врати, но същевременно трябва да бъдат и проактивни. Те трябва да отиват към потребителите, към читателите те трябва да създават някакси близо, близостта с граждания, за да могат да генерират добавена стойност. Защото информация имаме. Имаме огромен достъп до информация. Информацията е, е универсална. Проблема не е в това. Проблема е в сложността на информацията и възможността тя да бъде разбрана и анализирана. Така че мисля, че това, това е, е крачката напред. Да се, дадат, да се създаде нова роля на библиотеките в отношенията им с училищата. Аз искам да задам два въпроса. Първият въпрос е следният. За ресурсите. Колегата Здруевски също засегна тази тема. В интересния документ говорите за достъп до ресурси и европейски програми. Искам да разбера в кои програми участвате или може да участвате. Като европейска мрежа, вие сте част от Еразъм Плюс и предполагам и в други. Предполагам, че участвате. Ние водихме голяма битка културата и цифровизацията на историческото наследство да влязат в програмите. Искам да попитам, участвали ли сте в Творческа Европа като програма? Тя дава възможност не на структурите кандидатстват за средства, но дава възможност за създаване на платформи. Още нещо по структурните фондове, ако си изпомням правилно, мисля, че може да имате достъп, но е сложен е, е сложена една горна граница 5 милиона евро. Преди я нямаше тази горна граница, сега съществува. Ще видим подробности по въпроса. Структурните фондове дават средства само ако има устойчив модел а, за управление. Исках да разбера, а, когато казвате има нужда от ресурси за новаторство, не само цифрово, но е вероятно и в друг смисъл, какво имате предвид? Вторият въпрос. В предложенията, които видях във ваш, вашия текст, имаше интересни предложения за създаване на европейски етикет на библиотеките. Говори, ще се говори за стандарти, за роля и така нататък. Исках да разбера повече по тази тема. И сега за медийната грамотност или цифровата грамотност. Имате ли връзка с академичните библиотеки? Национални ли са моделите? Има ли други препоръки? Е, търсите ли интеграция? Аз поделям критиката ви, че подхода на ЮНЕСКО говори за технологичните новаторства в културата и това е едно преувеличение – не бива да се гледа само технологично и цифрово, що се отнася до уменията, но и що се отнася до новаторството в библиотеките. По тази тема имате ли някакви предложения, тъй като това много ни вълнува? Благодаря. Ci sono le risposte ora? И... Може сега да чуем отговорите? А, има или още въпроси имаме? Или ще изчакате следващия кръг? Колегата Вента и след това отговори. Бързо просто. Благодаря, госпожо председател. Имам един много въпрос, въпрос към нашите докладчици. Благодаря за техните представени. 65 000 са евро... библиотеките в Европа, но преди няколко години те бяха 90 000. Смятате ли, че това е положителна тенденция? особено когато става дума за по-отдалечените региони, малките региони. Е, там има ли увеличаване броя на библиотеките или има някакси укрупняване? Кажете ми какви са, каква е тенденцията като цяло. Благодаря. А сега отговорите. Well, a lot of, a lot of very interesting... Много важни въпроси бяха зададени, но нека първо да видим как седи въпроса с средствата. Вие казвате, каква е мястото? Вие питате каква е ролята на публичните библиотеки в европейските проекти. Още през 90-те години също беше проекта Либрека за модернизиране на отделните е, библиотеки и на библиотечното дело като цяло. Няколко библиотеки получиха е, сред средства от е, местните органи на властта посредством ИПЛА за е, модернизирането им, е, усъвременяването им. Но това до голяма степен или изцяло зависи от е, местните органи на властта и много честно местните органи на властта имат други приоритети. Не знам как седат нещата в общоевропейски план. Аз познавам нещата за Германия, но опитваме се чрез европейските организации да ем, получиме средства за, и за библиотеките и за статистиката, т.е. не за статистиката като такава, а за инструментите, които ще ни, ни позволяват да набираме информация за публичните библиотеки. Но от 90-те години вече не разполагаме с европейски средства за това. Сега положителните насоки или тенденции. Децата са навсякъде, включително и миграционните потоци водат повече деца в нашите общества, така че е необходимо да има и друг, допълнителни пространства за обучение за тях извън училищата. А, вие казвате а, защо е необходимо след като имаме интернет, но библиотеките са тези, които имат, разполагат с сгради, но също време, но някакси атмосферата не е учебна. Те са пространства за получаване на познания. Това са места, където децата могат да пораснат, места, където те могат да се върнат след, след като е, завършат училище, включително. Вие споменахте Атинската библиотека. Аз с голямо удоволствие бих отишла да видя как изглежда тази библиотека. Okay, uh, thank you for your uh kind words. Благодаря за въпросите, благодаря за коментарите. По въпроса на господин Граматикакис, имаме ли нужда от а, сгради, от а, физически пространства, в които да са разположени библиотеките? Мисля, че пазарният дял на електронните книги в страни като Съединените щати и Обединеното кралство представляват не повече от 30% и тези цифри са стабилни от няколко години, т.е. 70% от, от книгите, които се купуват, са книги на друг вид носител, на хартиен носител, вероятно. И ако а, за, попитате хората как бих предпочели да получават познанията си дали чрез екран или чрез хартиен носител. 70% казват чрез хартиен носител. Колкото до децата, те също отговарят, че предпочитат книгите на хартиен носител. Може би в, в в момента наистина сме свидетели на първото поколение ученици и студенти, които получават цялата информация по цифров път, но вярно е, че нещата преминават към, към цифровизация, но това не означава, че ние автоматично ще е, следваме тази тенденция с, същия ритъм. Но публич, публичните е, библиотеки са също места, където можете да придобиете допълнителна грамотност. А сега на въпроса на господин Маргал е, относно проактивността на библиотеките и взаимовръзките с училища или други общностни институции. Аз съм от Нидерландия и в моята страна това се прави в голяма степен разполагаме с една програма, наречена Библиотеките в училища, Library in School, където тази пр- пр- пр- програма улеснява заемането на книги, всъщност е, библиотеката присъства физически в е, е училищата. Това е програма, която е създадена за да обслужва местните органи на властта. Различните общини са се включили в тази програма. И част от тази програма са началните училища, 80% от тях разполагат с такъв вид е, библиотеки. преди така осъществяване на тази програма училищата разполагаха с малко устарели библиотеки, с устарели книги, които не привличаха толкова а, децата. Подобни, под, подобни програми биха, биха могли да бъдат а, осъществени в а, другите държави членки. Беше зададен и въпрос относно статистиките. Аз работя от 10 години по този въпрос, включително и по начина по който се набират, набира информацията за статистики в рамките на ИФЛА. Да, наистина е необходимо да има уеднак, уеднаквен подход за, към събиране на статистиките. И поради отсъствието на такъв подход нямаме и достатъчно нещата на база на сравнение. Колкото до медийната и информационната грамотност, Вие ми зададахте въпрос относно рамката на ЮНЕСКО. Не, аз казах, че а, може би трябва да се поставя акцента повече върху културните аспекти и по-малко върху техническите. Да. Трябва да осъзнаваме различните аспекти на тази грамотност, включително и а, възможността за тълкуване на информацията, което е от голямо значение. Мисля, че трябва да, да се изработи общо европейски подход за това още, имаме и още един докладчик. Може би да зададете въпроса си след а, това. Не, аз никога, никога не съм казал, че съм вър, враждебно настроен към публичните библиотеки. В такъв случай, добре. Сега давам думата на нашия трети оратор господин Дан Мал, който е специалист по циф... политики в областта на цифровизацията и интернет и електронното заемане. Okay. Um, well, I'm to have your... Много се радвам, че имам тази възможност да говоря след двамата колеги. Те разказаха много интересни неща в техните области. Аз ще говоря за вземане на книги за четене по електронен път. Ето ви структурата на изложението ми. I think to start with, it's useful to put e-lending into uh, uh the... И така, в исторически контекст, публичният достъп до информация. Голямата част от историята на обществото, достъпа до информация, продукти на културата, учене и така нататък са били давани само на един елит. Последните 200 години, след като идва вече масовата грамотност, индустриалната революция, общественото образование в Америка, нещата се променят. И в Европа, разбира се. Има еволюция на библиотеките, те дават достъп до култура, информация, учене и така нататък. Заедно с това има и различни режими за защита на правата на авторите и на създателите на творби. За да може по-лесно да дават книги и библиотеките на читатели, се създаде такъв правен режим на ползване на книги, за да може библиотеките да дават книгите на своите клиенти и да получават заплащане съответните автори. С навлизането на интернет и цифровата революция традиционните отношения се промениха, отношенията между издателите и библиотеките. Е, един от, една от основните промени е в това, че физическото притежаване на книга вече дава о, отстъп а, на използването в електронен вид. Примерно сваляте книга или а, песен, нямате притежание на книгата, всъщност имат лицензиран достъп до съответното съдържание, да речем до определен брой е, страници. А, на вас ви се струва, че имате книгата, но това е доста различно, а, чисто правно и създава проблеми за библиотеките, защото вече няма правно основание за даване на книги. В резултат на това трябва пряко библиотеките да говорят с издателите за такъв лицензиран достъп до книгите и съответни договори за това. Е, малко по-дълго говорих, отколкото си мислих по този слайд, но в резултат на това библиотеките разработиха различни видове подходи, които са лицензиран достъп. Има различни категории. Първата категория е единен ползвател, т.е. имате един лиценз, който се дава на един потребител – Тоест, ако всички лицензии са използвани вече, трябва да изчакате. Все едно чакате на опашка за книгата. Това е добре за издателите, защото то един вид дублира ползването в физически на една книга. Но за библиотеките това е изкуствено ограничително, защото не отговаря на ползването на електронни медии от обществеността като цяло. След това имаме един друг модел, който е комбинация между различни модели, т.е лиценз за един ползвател и друг лиценз, който дава възможност повече ползватели да имат достъп или пък е, фиксиран за ползване лиценз, да речем 6 месеца, който трябва да се поднови. Какви са плюсовете тук? Различни цени или разходи. Дава се повече гъвкавост и избор – на библиотеките, но често това са допълнителни разходи и осложняване а, на процеса. Също така има един модел, в който се плаща от библиотеката всеки път, когато някой вземе тази книга. Тоест, в момента, в който има вземане на книгата в електронен вид, библиотеката дължи на издателя средства. Ако 10 000 потребители искат да вземат една книга, това ще доведе до 10 000 плащания, което е неустойчиво. Така че това е сложно за библиотеките, за да видят те е, как могат да се справят с такова повишено търсене и да дадат възможност на хората да вземат книги. Но потребителите на библиотеката го предпочитат и отговаря на очакванията на хората да ползват цифрово съдържание в цифрова среда. Model, um, uh, the... Още един пример в Дания и Швеция, например, двойно лицензиране или дуално лицензиране се нарича този модел. Става дума за сделка между библиотеките и издателите, при които библиотеките цифровизират списъците от книги и съответно има по-ниска сума за лиценз а, на различните списъци от книги. Really for... Нещата тук биха сработили само при, малко, при малки държави с ограничено ползване на техния език, защото ако погледнем англоязичния пазар, той е много голям и тогава економиката от мащаба за а, издателите ще бъдат по-добре направени, но в малки държави това е много добър пример. И накрая модела, при който библиотеката е нещо като домакин. Тук библиотеката изгражда своя собствена инфраструктура за електронно отдаване на книги. Тоест всички файлове а, са на сървърите на библиотеката. Всички други модели, които споменах до момента, включват това библиотеките да използват други платформи и посредници, за да може да предоставят своята услуга и може да има някакъв интерфейс също, но инфраструктурата е някъде другаде. Трета страна я управлява. В този случай библиотеката инвестира и разработва своя собствена инфраструктура. Какви са предимствата? Библиотеката повече може да контролира съдържанието, това е почти същото като цифрово притежание или собственост, ако имаш файла. Но така те могат да контролират и целият процес на отдаване на книгите. Какви са минусите? Много инвестиции са нужни, това е най-големия недостатък за създаване на системата, но и за поддръжката на системата или нейното разширяване. Освен това, така а, издателите не дават а, лиценза за най-големите си а, книги, които се четат в момента, за бестселерите си. А, какъв е размера на електронното вземане под найем? От тези модели, които споменах, трябва да кажа, че това е само малка част, от 1 до 10% от отдаването на книги на читатели – но пък дългосрочните тенденции показват, че физическото вземане на книги от библиотеки намалява и все повече се използва електронното вземане. Ако вземем Нидерландия под, като пример, 2005 година имало 120 милиона физически книги, които са били прочетени, а в сравнение с 2014-72, докато електронните книги от 2014-2015 се е покачило от 2,9 милиона на 3,8 милиона виждате на къде върват нещата. Е, това е напълно нечетим слайд, но в него са изложени тези 18 медала, модела, които споменах. Аз ще цитирам някои момента тук, но а, зад а, различните цифри тук а, се крият отделни национални контексти. Индия където има един модел, който е хибриден, предлага 80% от а, а, книгите, които в момента се четат, посредством електронен път, но това се равнява на 800 заглавия от общо 1000, да речем, 2014 година. Ако погледнем Уелс, например, в Обединеното кралство, там е доста разочароващо. 0,7% от търговските заглавия са били давани така под найем в електронен вид, но това означава 12 000 заглавия, нищо, че е 0,7%, тъй като броя на заглавията на английски е бил много по-голям, милиони. Така че би трябвало да се вземе предвид това, когато се гледат цифрите. Що се отнася до тенденциите и факторите? Политиката в държавен план играе много важна роля при развитието на тези модели. От всички модели, които разгледах в Европа, в Северна Америка, е, винаги е имало стратегия от страна на държавата или политика или финансиране. Може да са били малки пилотни проекти, други регионални проекти или централизирани национални средства за лицензиране на електронни книги. След това, културните фактори също са един стимул. Ще ви дам два примера. Германия. Модела за отдаване на електронни книги под найем е, че съществува един модел ЕКЗ, който се опитах току-що да прочета на немски. И това е нещо като склад за книги, ако мога така да го нарека. Преди това това е било предприятие с друга цел, след това, тъй като се е занимавало с отдаване под найем, са се занимали, са започнали да се занимават и с даване на книги на читатели. Ако вземем пример с Квебек, аз говорих с преномерик .ca и той ми каза, че един от основните фактори е бил, че много добре са се сътрудничили библиотеките с издателите от миналото в Квебек също. Книжарниците също и се радват на голям успех. Тези културни фактори всъщност е, оказват своето въздействие върху развитието на това отдаване на книги. По-бързо ще говоря сега. Друг е, фактор е свързан с преговарянето свързано с отдаването на книги. Този процес може да е доста обезсърчителен, тъй като често има проблеми, напред, назад, отстъпки и така нататък. Но обикновено трябва да кажа, че все повече книги се дават, се отварят към този модел. Ще прескоча няколко елемента и ще кажа нещо накрая по въпроса. И така, това са моите заключения, евентуално препоръки. Е, първо не можем да наложим един модел на всички. Ако погледнем отделните модели, които споменах в 15 държави, трябва да кажа, че варирането, що се отнася до финансиране, държавна политика, очаквания, търговската динамика, показват, че всеки от моделите работи в своя уникална среда. Всички те са нещо като мини, миниатюрни експерименти, от които може да се извлекат различни полуки и които да се вземат предвид в друга среда. Но не мисля, че може да се каже, ето това е модела, който трябва да бъде използван във всички държави членки. Това би било нереалистично. Трябва да се види какво работи в момента, а не да се запазват позиции от миналото или някакви мечти за идеални отношения. Моделите показват, че малко по малко във времето може да се стигне до значителни скокове напред. Ще прескоча други елементи, силно ще ми зададете въпрос по тях. Хубаво е да се надгражда на вече постигнато. Това бе споменато от Барбара. Общата статистика на библиотеките е много важна и затова е нужна подкрепа за, на, на, на, на извинете, европейско ниво. Ако започнем да следим как се развиват отделните модели за електронно вземане на книги, то тогава връзките могат по-ясно да бъдат разбрани и съответно да се изчистят отношенията между издатели, библиотеки, за да може не просто да се страхуваме от това какво ще се случи, а да имаме доказателства. Мисля, че като имаме повече доказателства, ще има по-голямо баланс в защита на интересите. И когато двете страни изглаждат проблемите, това ще е по-добре, вместо да се налагат определени модели върху библиотеките. това отдаване на книги под найем в електронен вид трябва да се разглежда като част от развитие на модела, а не като антитеза на модела. Благодаря. Тъй като наскочи времето, си спирам до тук. Благодаря, господин професор. Започвам да давам думата на колеги. А, и така. Благодаря ви много. Бих искала да се спра на един въпрос, който не е пряко свързан с електронното отдаване на книги, но който все пак има отношение. Вие не говорихте за Холандия. Казахте, от 120 милиона отдаването на физически книги е сведено на 72 милиона. А за 2009 година онлайн отдаването на електронни книги под найем се е увеличил. Това означава, че тук имаме чисти загуби е, на, по отношение на книгите на хартиен носител. Истинският проблем е, че с отдаването на електронни книги под найем не можем да компенсираме загубите, които са породени от спадането на отдаването под найем на книги на хартиен носител. Може ли да кажете нещо в това отношение? Uh, okay. And... Uh, Нека да чуем най-напред и другите въпроси. Госпожа Либачка. Благодаря ви, госпожо председател. Един съвсем кратък въпрос. Ние в момента работим по програмата за цифровизация на Европа. И затова бих искала да попитам как гледате вие на улеснения достъп до електронните книги. Следващият. Колегата Моргано. Да, мисля, че изводите са следните. Да се гледа прагматично какво в момента функционира. Възможно ли е да си изградем една хипотеза на едно изследване, което да включва пазарния потенциал заедно с производството? защото мисля, че цялата библиотечна система, изключение на някои изключения, особено публична част на финансирането, имат проблем с економическата устойчивост. И след това актуализация и адекватни дотации. Не се слуша заедно тези въпроси, нека да видим какво е производството, което имаме в Европа и в кавички възможността за продажба на онова, което в кавички не е най-добрия роман, който се продава най-добре и което ще има проблем. Здравейте. Collega Truppel per l'ultima domanda. Yes, thank you госпожа Трупел. Благодаря ви. Да се върна на въпроса за електронното отдаване под найем и различните възможности, които изтъкнахте. Към края вие казахте, че се нуждаем от един модел, за да може да се стигне до а, решение относно най-добрия начин, по който да се осъществява това отдаване под найем. Въпросът ми е към вас но и към двамата представители от Холандия и от Германия. Бих искала и вас да попитам. Как действате вие в това отношение? Преган. Right, well, I think I'll answer this question. Нека да отговоря на въпросите в обратен наред. На въпроса на госпожа Трупел. За да спестя малко време, тъй като говорих малко по-дълго, отколкото очаквах, аз всъщност не засегнах законодателната реформа. Има решение на съда, на Европейския съд, което скоро ще бъде постановено. Излезе обаче становището на генералния адвокат по това дело. Като генералния адвокат се е произнесъл, като е казал, че може да има правно основание за електронното отдаване под найем по смисъла на директивата 2001-2006 година. Това е пряко свързано с а, авторските права и многократно е възниквал този въпрос. Електронното отдаване под найем може да е следващата добра стъпка напред а, за библиотеките. Същевременно обаче трябва да признаем, че ако издателските къщи продължават да смятат, че онлайн отдаването под найем им пречи, то тогава е, ще се сложи прът в колелетата е, на тази тенденция. Затова се нуждаем от диалог. Ако говорим за чисто правно решение, не смятам, че то в крайна сметка ще бъде удовлетворително. Нека да чуем отговорите на колегите, преди да отговоря на останалите въпроси. Извинявам се, а, наистина влакът ми... Ще изпусна влака си, затова бих искала да взема думата сега. Имаше въпрос към решението, до което сме стигнали в Германия. Изятелските къщи не винаги са готови да преговарят с нас. Понякога обаче те са изправени пред същите правни въпроси, пред които и ние. Асоциацията на издателите в Германия твърди, че не може от правна гледна точка да влезе в преговори с асоци... Асоциацията на библиотеките, защото това не се позволява нито по смисъла на националното законодателство, нито по смисъла на европейското, което от своя страна означава, че всяка библиотека или агрегатор – трябва да води преговори по-отделно с всяка отделна издателска къща, а такива има много в Германия. Публичните библиотеки, около 2500 в Германия, биха се радвали да има такъв агрегатор, който Дан упомена – защото по този начин той ще влезе в преговори с издателските къщи, ако те желаят, разбира се. Защото има издателски къщи, които не желаят да влизат в преговори в този агрегатор, така че библиотеките не могат да разполагат с продукцията на съответната издателска къща. А понякога а, говорим за големи издателски къщи. Така че проблемът а, е голям и преговорите биха могли да решат проблема. Това обаче не е устойчиво, раз... не е устойчиво а, решение за бъдеще. То. To add up on that, um, I think the legal solution... Заповядайте. Аз смятам, че правното решение може да е добро, в смисъл, че противен случай може да се изкривят силите на влияние между издателските къщи и библиотеките. Защото зависи от кой правен режим се ползва съответния продукт. Интересно е, че Европейския съд в момента трябва да се произнесе с решение по дело, зададено от холандски съдия, преодициален въпрос за това дали електронните книги могат да бъдат разглеждани по смисъла на а, правото на отдаване под найем. Да, възможно е. Ще видим дали Европейския съд ще реши да последва заключенията на генералния адвокат. Което означава, че обществените библиотеки ще получат поне правото да отдават под найем всяка една книга. Нещо, което те не могат да правят в момента. Това е в отговор на вашия въпрос. Ако сравните цифрите на електронните книги и физическите такива, всъщност нямаме сравними данни в това отношение, защото има много портали за електронно отдаване под найем. И в тези портали има много малко заглавия. Те никога не могат да се конкурират с големите библиотеки които от своя страна могат да отдават под найем всеки един продукт, който е пуснат на пазара. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, имате. Заповядайте. Предполагам сте готов. Отново ще отговоря на въпросите в обратен ред. Дали има някакво виждане за устойчиво решение в бъдеще? Не смятам, че електронното отдаване под найем трябва да замени търговския достъп до бестселерите. Всеки, който желае да прочете бестселър, може да го направи, но той не трябва да е на разположение в библиотеката. Необходимо е да има различни опции за достъп до съответната книга. Библиотеките разполагат и с ограничени бюджети, което означава, че те не могат да закупят всички физически книги, за да покрият всички нужди. Библиотеките трябва да намерят някакъв баланс между достъпа до съответните книги и нуждите, за да може паралелно с това да върви и търговията с книгите. Относно това дали вашата комисия трябва да насърчи електронното отдаване под найем на книги, смятам, че би било добре да изчакаме решението на Европейския съд, да видим какво ще се случи. Многократно сте повдигали въпроси, свързани с авторското право. Трябва да видим как ще сработи това и е, на практика потенциално това разкрива много възможности. Но да не смятаме, че въпросът може да бъде уреден само по правен път. Препоръчвам да има по-добро финансиране, което да позволи да разберем каква е търговската реалност – за да може решенията ни да почиват на факти, на доказателства, а да не се базират на неправилно разбиране на сегашното положение. На въпроса за намаляването на броя на физическите книги, които се взимат от библиотеките в сравнение с електронното даване на такива. 1,1 милиона е увеличението на електронните книги, а с Но това е съвсем ново явление и то набира скорост и популярност. Така че бих се неял да кажа, че и за в бъдеще отдаването на електронни книги ще расте. Имам обаче някои притеснения във връзка с това явление. Понякога се предлагат електронни книги безплатно. И тези електронни книги са същите като тези, които се предлагат и срещу заплащане, което е обезпокоително. Това, което искам да кажа е, че с оглед на пропорционалността приемаме някои изкривявания на трудовия пазар, например. Можем и в това отношение да приемем малко изкривяване на пазара на книгите, за да може да видим кои библиотеки могат да осигурят обществен достъп – достъп на цялото население до продукти, които да им осигурят необходимото знание. Но не трябва да се стига до неоправна, неоправдано изкривяване на пазара. Защото неизбежно това накрая ще пострада потребителя. Това е, освен ако няма други въпроси. Ако позволите аз да добавя нещо. was talking in, uh, answering your question about uh, evidence-based practice. what... В отговор на въпроса ви, свързан с това, че решението ни трябва да почива на факти, на доказателства. В Холандия Платформата за отдаване под найем електронно на книги доведе до канибализиране на отдаването под найем и вземането под найем на книги. Защото много библиотеки наеха книги преди три години, които се пуснаха в продажба преди една. Може би нещата стоят различно в другите държави, но поне в Дания това е така. Библиотеките не могат да си позволят да предлагат наскоро излезли книги, защото издателските книги и къщи, извинете, не им ги предоставят. И библиотеките нямат право да отдават под найем тези книги. Електронно. На вашия въпрос. It's maybe not, um, not good to... Може би не е добре да се сравнява тези две цифри, защото да, действително, намаля отдаването под найем на книги от библиотеките през последните години, но не трябва да забравяме, че тръгнахме от изключително високи равнища в Холандия. Високи е, е, равнища в сравнение с другите европейски държави. Същевременно в същия този период се разви и електронното пиратство – то процъфтяваше през 2011-2012 година, сега като че ли залязва, защото вече се въведе законно предоставяне на електронен формат, в електронен формат на книгите. Човек може да бъде член на дадена библиотека, след което да може да наеме електронно много заглавия. Така че сравняването на тези две неща е доста спорно. Трябва да се вземат предвид и а, някои други паралелни тенденции. И не на последно място, обществените библиотеки нямат а, за цел само единствено да дават под найем книги. А, те имат и други дейности. Благодаря. Е, е, Благодаря за, за вашите интересни отговори. Може би комисията иска да вземе думата. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря. Исках само да спомена две неща и две инициативи в областта на културата, които са много своевремени. В областта на културата, в плана за работа за културата, Съществува една работна група, която се председателства от Франк Хайсман. Тя излезе с доклад, в който много една част е посветена на публичните библиотеки в 23 страни членки. Имам тук няколко екземпляра, ако някой искате. Можете да вземете един едно копие. Също така това може, можете да намерите доклада на нашия уебсайт. Миналата седмица обсъждахме ролята на културата и изкуствата в рамките на миграционните процеси, процесите на убежища. В а, библиотеката на Дъблин се извършва една много важна и значителна работа с, мигра... с мигрантите като библиотеката се превръща в пространство за включване, което предоставя културни познания. Я questo. Много интересно. Този документ ще бъде много интересен за нас. Не знам дали колегите ще се съгласят, но мисля, че нашата комисия, която искаше тази система да бъде обсъдена, тъй като ролята е много важна и все по-нарастваща, защото се вписва в един триъгълник между образованието за възрастни и медийната грамотност, но и социалното приобщаване и един обект, е, който е стратегически за европейските културни стратегии. Ще бъде интересно като комисията. да задълбочим информацията по този въпрос. Може би още не сме го обсъдили, но ще е хубаво да има доклад по собствена инициатива. Голям интерес има, тъй като има много материал, по който да се работи и да се видят бъдещи препоръки. Има възможност също за разговор с комисията по този въпрос. Тази група за размисъл също е една платформа. Имаме много въпроси, които са свързани с достъпа до библиотеките, авторското право, от край време говорим за това, ДДС, fosse екипарата ай либри. За върху книгите да бъде различна и да мислим за това, което казахте, защото в миналото имало, е имало програма. Сега имаме програми, но те включват този тип тематика, но няма специфични проблеми. Трябва да се говори по тази тема. Искам да кажа благодаря отново за интересните неща, които ни разказахте е, записахме си много неща. Благодаря на нашият е, департамент по политиките за е, документа, който са разработили и накрая нещо положително. В Рим, моя град, бях да открия една библиотека в край, крайните квартали на Рим. Трябва да ви кажа, че беше изключително преживяването. Тоест има нова библиотека, но интересно беше участието на хората в тази инициатива. Открива се една библиотека и това предизвика огромен ентусиазъм. Надявам се дори да интереса да е по-висок, отколкото при откриването на молове. Тази библиотека е взета сградата, да не библиотеката, искам да кажа, от организираната престъпност. Сградата е била на камората и са решили сградата да отиде за библиотека. Защо го казвам? Вземането на активи от организираната престъпност е европейска мярка. Не казвам, че това е единствения ресурс, но ето ви, това е нещо, което трябва да се насърчава и на национално ниво. Защото така тази този актив се дава на общините. Мисля, че е нещо много хубаво да отиде това за култура. Изчерпахме тази тема. Благодаря ви за присъствието. Лек път. Ние продължаваме. И доклада на колегата от Малта една минута, за да си кажем довиждане. Ok, bene. Колеги, riprendiamo il nostro eh, lavoro. Колеги, подновяваме работа. Става дума за пета точка дневния ред. Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 17-20 година. Докладчик е колегата Куртио Малтезе. Днес ще разглеждаме предложението. Както знаете, Европейската комисия през ноември излезе с един регламент за тази под... програма за подкрепа. 142,8 милиона евро за 4 години. Държавите членки могат да дадат допълнителни средства към тази програма. Основната комисия е Реджи Имаше проблем с Екон и затова отиде там. В края на ноември трябва да се гласува в Реджи. Поискано е нашето становище, тъй като става дума за образование, най-вероятно и за култура. Краен срок за изменения 29 юни. Сряда е това, в пет и половина вечерта. Давам думата на господин Малтези. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. И така, както знаете, това е една програма, която е всъщност предложение на комисията за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи. Тя е доброволна, по искане на държавите. Има заявления, цитира се опита с Гърция и Кипър. Искането, както казах, е от страна на държавите членки. Те подават заявления, но когато се активира тази подкрепа, става дума за техническа помощ, започва техническата помощ по сектори, сред които е и културата, и обучението, образованието. Всички сектори, които засягат нашата комисия. И mio parere, rispettando... Като вземам предвид институционалната роля на парламентарната ни комисия и вземайки предвид е, това, че става дума за култура и образование, хубаво да има едно изключение и то да бъде, не бъде част от механиката на тази програма. Тоест, трябва да се подчертая специфичността на сектори като обучение, образование и култура, които не могат да бъдат подложени на критерии, които са чисто економическа ефективност те трябва да гонят други цели. И когато достигат до други цели, от економическа та сфера, например, те го правят по непряк начин. Това е първото, което според мен трябва да се отбележи. На второ място трябва да се избегне финансовите средства от тази програма да не идват от средства, които вече са заделени за култура и образование. Както знаете, това е, са ресурси, които не са достатъчни за културата, дори и сега и би било проблематично от тях да се вземат средства и да ги намаляваме допълнително, за да финансираме други неща. На трето място, като въпрос, участието на социалните партньори. При задействането на тези програми и при извършването на мониторинг. Трябва да се види как функционират тези програми и съответно да има активно участие на социалните партньори още в началото, предварително, за да се избегнат грешки. Грешки, които са били правени в миналото. Има много проучвания, както знаете, върху миналото, върху това как се е работило, изследвания, които сме поръчвали ние в Европейския парламент. Има едно такова, което е изследване на въздействието на економическата криза върху социалните права в Европа. И много често, когато има структурни реформи, в някои сфери те работят, а в други, като образованието, се създават много опасни ограничения за достъпа до обучение и образование за различни социални групи. Това е в най-общ смисъл този доклад. Крайния срок го каза председателката. За изменения с удоволствие ще изслушам вашите становища за да мога евентуално да ги включа. Благодаря. И аз благодаря. Има ли желаящи да се изкажат колегата Неков? Благодаря, госпожо председател. колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Приветствам предложението за регламент за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година Голяма част от държавите членки са изправени пред предизвикателството на слаб потенциален растеж след преживяната тежка економическа криза и финансова естествено. Провеждането на структурни реформи е от ключово значение за стимулиране на растежа и подкрепа на процеса на сближаване. Не само за мисленето на дадено законодателство, но и неговото, неговото приложение е изключително важно за ефективно функциониране на структурните реформи. Накратко ще изложа основните моменти, на които смятам да наблегна като докладчик в сянка. Първо, смятам, че предложението е бюджетно неутрално. В същото време отстоявам мнението, че финансирането на програмата не трябва да създава прецеденти за финансирането на бъдещи инициативи от страна на Европейската комисия по линия на политиката за сближаване. На второ място смятам, че изпълнението на програмата трябва да бъде обект на годишен мониторинг с оглед на нейната ефикасност. На трето място, съгласен съм с господин Малтезе, че образованието а, трябва не само да развива знания, умения и компетентност, но също така да, подпомага, а, да помага на младите хора да станат активни и отговорни членове на обществото с открито мислене. А, смятам обаче, че на държавите членки трябва да се оставя възможността да изискват техническа помощ и в, и в сектора на образование и обучение. не трябва да забравяме, че става въпрос за доброволен принцип, т.е. самите държави решават дали се нуждаят от помощ в дадена област. в същото време смятам, че подпомагането по тази програма трябва да се предоставя за изпълнението на специфичните за държавите препоръки в рамките на Европейския семестър, Отделно съм на мнение, че програмата трябва да бъде отворена и за регионалните и местни власти, още повече, че препоръките по линия на европейския семестър понякога са директно насочени към тях. Подкрепям предложението на Европейския социален и економически комитет да се запази член 5, специфични цели и обхват на програмата, отворен и да има гъвкаво за други, възможности, за други е, възможни области, като борбата срещу бедността, сектора на информационните и комуникационните технологии, изпълнението на целите за устойчиво развитие и така нататък. В общи линии това са основните акценти, на които искам да наблегна. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли други изказвания? Е, Марагал. Господин Марагал. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. След като изслушах господин Малтесе, аз поделям казаното от него и съм съгласен с неговите предложения. Бих искал само обаче да привлича вниманието ви върху един въпрос, който според мен заслужава малко повече внимание. Програмата за структурни реформи през последните години се превърна в едно автоматично решение на проблемите. Струва ми се. Като че ли просто това е едно, една универсална панацея но нещата не са такива и мисля, че опита го доказва. И на практика не винаги програмата постига целите. А, програмата за структурни реформи е добра, но трябва да внимаваме да не объркваме нещата между политика на сближаване и е, политика за економическо управление. Политиката на сближаване има за цел да намалява разликите, докато другата политика има за цел да се избегне дисбаланса. Така че трябва да знаеме за какво точно използваме средства. За едната цел или за другата цел. От социална гледна точка не знам дали целите винаги се постигат. Така че абсолютно споделям казаното от господин Малтез относно политиката за образование и култура. Инструментите трябва да се използват от държавите членки, но трябва да се питат и държавите членки какво смятат, как смятат да използват тези инструменти, какви е, програми за обучение, какви, какво, по какъв начин ще използват тези средства. Да, добре е да се разполага с средства, но в никакъв случай тези средства не трябва по един или друг начин да бъдат насочвани към економическото управление. Така че не трябва някои структурни фондове да, да, се, да се превръщат е, в е, и финансови инструменти, като, инструменти като ЕФСИ и други. Просто трябва, трябва да, да, да се внимава. И още нещо. А, какви са какви са критериите? Е, имам, имаме критерии, с кои, които а, позволяват да санкционираме държавите членки. Защо да няма и критерии за подпомагане на държавите членки? Така че надявам се, че с господин Малтези ще можем да работим така, че да имаме влияние върху по-нататъчната работа на режим колегата Моргано. Колегата Неков, като докладчик в Сянка, изрази нашата позиция. Искам да се възползвам от тази възможност да кажа, че съм съгласен с безпокойствата, които бяха изразени от Курцио Малтезе и по-специално правото на обучение и образование, както и целите, целите на обучението и образованието. Може би като изменение бихме могли да припомним това. Много често, що се отнася до оценката на някои комисии, се говори за разходи, а не се говори за инвестиции. Според мен е добре в текста ясно да го кажем, адекватно да го изразим. И е, е добре също така да не се намалява средства, които и без това са доста ограничени и това ще стане неустойчиво като мерки. Включването или вземането на тези фондове е нещо, което трябва хубаво да бъде записано. В началото сте го записали и вие. И освен това се говори за социалните партньори, за гражданското общество. Наистина трябва да бъдат включени, защото а, иначе ще подходим много схематично и ще бъдем а, много едностранчиви. Това е едно друго ваше безпокойство, което изразихте. И с десето изменение мисля, че го включваме ясно. Altri interventi? No, posso fare... Eh, prego, voglio fare una, una domanda al... Някой друг? Колегата Динолфи. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на колегата Малтезе за становището или предложението за становище все още, е изключително важно и всеки път го повтарям, когато имам такава възможност, да се каже, че обучението е основно право. Казаха го колегите преди мен, разбира се. Съгласна съм също така с колегата Малтезе за тези данни, в които се казва как комисията, не, как програмите за корекция, активирани от Европейската комисия, многократно намаляват а, средствата за обучение и образование. И според мен това е един сериозен проблем. Не става дума за разходи, става дума за инвестиции. И отново виждаме как финансовата част, ако мога да го кажа в интонационни кавички, показва колко сме късогледи. Когато говорим за обучение и образование, и смятаме, че това са такива разходи и ограничаваме средствата. Така, тези програми, този тип финансиране Тези мерки, които се вземат от Европейската комисия, доведоха до много сериозни бюджетни съкръщения в някои държави. И е направо абсурдно да се вземат пример. За пример. Например, Гърция и Кипър. Те да бъдат примера. В Гърция и Кипър имахме ужасяващи резултати след години на такива мерки е, на бюджетни съкръщения огромни щети се нанесоха в живота на хората, особено от децата, най-бедните. Не знам дали хората ще се възстановят, ще се съвземат от това. Според мен трябва да се каже, че има основни права в Европейския съюз и Европейския съюз винаги трябва да защитава тези основни права. В случая говорим за обучение и образование. Разбира се, има и други права, като например правото на здравеопазване, правото на детство и не би трябвало да ги подценяваме също. Надявам се да работя с другите колеги активно и ви благодаря. Благодаря на докладчика. Грация, колеги. Благодаря, колеги. Ако няма други въпроси, ще кажа, че аз смятам, че е много интересно. Ако е такова тълкованието, всички средства, структурните за инвестиции, фондове имам предвид, които, чиято цел е да подкрепят реформи и така нататък, предвиждат едно такова включване. Винаги сме казвали това и съм съгласна с колегата Алдинов и винаги сме казвали, че това са инвестиции. Искахме в други случаи дори да бъдат взети извън броенето, ако мога така да кажа, извън бюджета да бъдат разглеждани тези средства, които са за обучение, образование, новаторство, т.е. да не бъдат броени а, в общия кюб и да бъдат махнати от обичайните разходи. Интересно изменението, което е свързано с достъпа до култура. Не само до образование, но и до култура. Нещо искам да попитам. Марегал казваше, че може да поискаме нещо повече. Например, това е въпрос. Нямам представа. Питам просто. Може ли да се прикани ЕФСИ, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка да насърчава тези европейски платформи, за да се подкрепят секторите обучение, образование и култура и креативната индустрия? Тъй като това е една тема, по която се мисли, но за сега нещата са неясни защото говорим за ориентиране, насочване на инвестиции които би трябвало да бъдат заложени за това в тази посока и те наистина да отидат в тези сектори, а не да се вземат само от някъде. Не може да бъдат урязвани, а да поискаме те да бъдат подсилени. Та се питах, не може ли някакси да го направим. Може да... Това е едно предложение. Ако докладчика е съгласен, бихме могли да сложим едно такова уточнение. Sì, mi sembra un ottimo Отлична идея. Ще се опитаме да го направим. Мисля, че може да се направи. Искам да ви благодаря обаче е, на всички, тъй като лично говорим по една тема, която често разделя хората. Тематиката структурни реформи е заобиколена от прекалено много риторика, прекалено много идеологизиране на тематиката. И аз всъщност се опитах да говоря прагматично. Структурните реформи са технически инструмент. Той е на разположение на държавите членки. И за това трябва да се види къде функционират и къде не функционират. Опитът от тези структурни реформи показва, че в Южна Европа, там където е имало използване, и както се цитират в документа, по-специално Гърция и Кипър, става дума за помагане на културата, на обръчението, образованието и до сега не функционираха тези интервенции, ако мога така да ги нарека. Един вид там само се урязваше и културата и образованието. Сега, да се прави преразглеждане на администрацията на държавата винаги е нещо интересно, тъй като това са държави, които могат да получат интересни идеи за това как да работи администрацията, институциите могат да им кажат къде може нещо, което не е продуктивно при управлението на държавата да бъде урязано. Но, когато говорим за обучение и образование, по тези критерии да се оценяват нещата, тук става голяма, тук скрие голяма опасност, която е много токсична и погрешен а, подхода, тъй като това е право. Образованието е право. Грешка е също да ги разглеждаме така от економическа гледна точка, защото държави като Кипър и Гърция, но мога да цитирам и Италия, Испания, където последните години Видяхме каква беше кризата с, външ... с задлъжнялостта, което също доведе до намаляване на средствата за обучение. Тоест, намаляваме инструмент за инвестиции, както казаха колегите, важен елемент за инвестиции – защото в държавите в Южна Европа това ще блокира социалната мобилност, един от основните лостове за производство, за богатство, за, за, за, за креативност. И това всъщност се случи. Трябва да видим как функционираха или не тези политики, а не да ги развяваме като знаме на който фронт си искаме. Когато говорим за обучение и образование, там трябва да се подхожда с други критерии. И трябва да се налагат други линии. Що се отнася до финансовите средства, смятам, че всички ясно знаем а, колко е важно да се инвестира, да се увеличат ресурсите, а не да бъдат стурнирани те, т.е. да бъдат урязвани за други цели. Благодаря на всички. Грация, Аз благодаря. Искам да припомня отново на всички, Краен срок за изменения. Казах го преди секунда. 29. 17.30. Отлично. Благодаря. Сега преминаваме. Не. Свършихме. И всъщност трябва да ви кажа, че се видим утре в 9. Имаме много интересен дневен ред. Първо започваме с координатори. Всъщност, утре започваме, исках да кажа, да дойдете на време, защото започваме с гласуване. Сега имаме координатори, а не утре сутрин. А, мога ли да ви помоля 5-10 минути, 6 минути поне, да направим пауза и така всички могат да излязат от залата. Благодаря на присъстващите, да останат само координаторите и всички, които имат право да останат.